Скъпи колеги, дами и господа, добре дошли на днешното заседание. Председателя има някакви проблеми с а, компютъра си, затова ме помоли да поема председателството вместо него. Nous allons commencer par l'audition euh, qui est prévue. Започваме с изслушването по точка 11 от дневния ред. Желаем добре, сме с добре дошъл господин Тимовски, който ще ни представи оценката за прилагане на европейското равнище. Той е представител на Генерална дирекция за парламентарни изследвания. Имате 15 минути на ваше разположение, господин Тимовски. Благодаря господин председател. Ще продължа на английски. Ще започна с един личен коментар. За мен е удоволствие и честа е да бъда днес сред вас. Точно преди 12 години започнах работата си в а, парламента и то в секретарията на Комисията по правни въпроси. Работех в нея, когато беше прията директивата за медиацията, след което се прехвърли в, в, в Комисията, отговаряща за вътрешния пазар, където работех по директивата за альтернативно извънсъдебно разрешаване на споровете. Така че съм работил по някои от досиетата, по които по-късно имах удоволствието да правя оценки в рамките на отдела за оценка на прилагането на европейското равнище на законодателството. Аз съм работи в тесно сътрудничество с директората на нашия отдел и ние подпомагаме членовете Български парламент, когато искат да правят последващи оценки за изпълнение на законодателството. Ще ви дам три примера. Единият е много добре познат на вашата комисия. Примерът, който е тясно ни правим оценките или в рам... тук в рамките на парламента, или чрез външни оценители, за да могат законодателите да направят оценка на европейското законодателство или на европейските програми в различни области. В случая с директивата за медиацията беше ясно, че са изминали достатъчно, достатъчно брой години от крайния срок за транспониране на директивата, което ни дава възможност да видим къде сме стигнали с нейното прилагане. Нашата публикация ви беше зададена преди няколко седмици, разпоката с нея и в момента. И целта ни е да подкрепим дейността по доклада, който вие в момента работите. Присъствах на изслушването ви през месец ноември, когато редица експерти разгледаха прилагането на директивата от тяхната специфична гледна точка. И в крайна сметка излязохме с една да, таблица, която показва, че всички държави членки, включително и Дания, която поиска да излезе от обопорожното поле на директивата, показват, че се придържат към задълженията, заложени в директивата. Питахме се дали да не използваме системата, на, система на светофара, за да направим оценка на това до каква степен държавите членки правилно прилагат директивата, но в крайна сметка, ако приложим тази система, цялата таблица ще бъде в зелено, тъй като това е рамкова директива, която разпорежда минимални стандарти и те са били изпълнени на практика с известни разлики. Във всеки конкретен случай се опитваме да направим оценка на изпълнението на първоначалните цели и да направим оценка на изпълнението прилагането на изпълнението на тези цели. Също така сме наясно, че членовете на парламента винаги се вълнуват дали оценката е направена на вътрешно равнище в парламента или с външен оценител. В този случай става дума за оценка на ограниченията, които налага по-начален законодателен акт и това, което може да направим от тук нататък. Структурата на краткото ми изложение днес не съвпада напълно с структурата на нашите публикации, която ви насърчавам да прочетете. Съсредоточаваме се върху три основни елемента. На първо място процесуалните изисквания и после свързани с качеството. По отношение на основната правна информация, много е важно, разбира се, да сме наясно с правното основание на времето правото основание даде възможност директивата да, да обхване само трансграничните случаи, но разбира се, знаете, че държавите членки имаха възможност да решат приложното проблеми на директивата и повечето от тях избраха да го сторят. Основната цели на директивата са заложени в член първи. И като го разгледахме, стана ясно, че има много такива цели, като например улесняване на достъпа, насърчаване разрушаването на спорове, насърчаване на използването на медиация и насърчаване на уравновесени взаимоотношения. Добре също така се припомним съдържанието на съображение 7 от преамбюла, където се повтарят в известна степен същите термини чрез а, обяснението в рамково законодателство, което би трябвало да се приложи в предвидимо време. За съжаление обаче, е, двата теми, които използват там, балансиран и предвидим не са определени, което е съвсем разумно гледна точка, но всяка държава членка има възможност да определя предвидимост и баланс по свое осмотрение, факт, който не бива да забравяме. Както казах, да, така не е срок за транспонирането на директивата. Отдавна изтече. По принцип, в рамките на три седмици решаваме дали е разумно да се прави оценка на изпълнението на законодателният акт. В директивата има само две определения и не се очакваше от държавите членки те да бъдат а, транспонирани буквално. Някои държави членки са транспонирали определението, в други не са. Но в а, поручването и докладът на Европейската комисия се споменава, че държавите членки не винаги са възприели определенията разпоредени в директивата, тъй като те са доста общи определения, които обаче не води до проблеми с прилагането на разпоредбите на директивата. Ето пример кой може да бъде медиатора. Държавите членки подхождат по различен начин към въпроса дали съдиите могат да играят, да изпълняват функцията на медиатори. И примерите са доста противоположни. В някои държави членки медиатори могат да бъдат само съдиите, а пък в други държави членки съдиите са е изключена възможността съдии да бъдат медиатори, така че от гледна точка на самата директива има всякаква възможност и от процесуална гледна точка не се обхващат съдиите, които в, в момента, в който разгледат дадено дело, сами предприемат медиаторски функции, опитвайки се да разрешат спора. Както вече казах, по-голямата част от задълженията от директивата, които могат да бъдат наречени задължения, са минимални стандарти и държавите членки могат да ги надхвърлят, което направих по-голямата част от тях, което от своя страна води до редица решения при уреждането на медиацията и начинът по който се подпомагат страните, за да се намери възможно най-бързо и ефтино решение, вместо да се стига до съда. Вече споменах, че няма критерии за баланс и предвидимост, но някои от експертите, които чухте по време на изслушването, се опитват да дадат пример за възможни критерии, като например какъв трябва да бъде процентът на спорове разрешени чрез медиация, за да може медиацията да се смята за рентабилно от финансова гледна точка. И критерия, който те предлагате от 50%. Ние обаче твърдим, че е непълно субективно да се избере прак от 50%. В някои държави и членки 25% успех на медиацията вече ще бъде значително подобрение при съществуващите блокажи а в други случаи практиката на медиация е толкова широко разпространена, че дори и при 75% успех може да се търси подобрение. То защо е трудно да се определи подобен критерий, било то процентов критерий или от финансова гледна точка, критерий, който да може да се прилага в рамките на целият съюз. Преди да продължим с задълженията, свързани с самото производство, които са в сърцевината на директивата, бих искал да направя няколко коментари за заключенията, които стигнахме по отношение на качеството. Разбира се, има много добри намерения и те се отразяват поръчването, различните проучвания и различните експерти, които ни представят развитието на медиацията в различните държави членки. Основната цел е да се намери бързо и полезно за страните решение, дори когато е имало несъгласие между тях, което е съвсем естествено заключение. В случай на договорни отношения и други подобни отношения, от статистическа гледна точка е нормално да има несъгласие по различни аспекти. И разбира се, всяка държава членка разполага с съдебни и други инструменти за разрешаване на подобни спорове. Едновременно с това обаче, често когато страните искат да намерят компромисно решение, те предпочитат медиацията, за да избегнат разходите свързани с евентуално, евентуално съдебно производство. Заслужава също така да подчертаем, че голяма част от а, производството, чиято Цел е да се гарантира, че резултатите от медиацията могат да бъдат приложени на практика. Ще спомня този аспект по късно. Все пак всичко зависи от а, добрата воля на страните. И ако тази добра воля не е на лицето, но въобще може да се говори за медиация. И този аспект на доброволното участие се отразява и в целта на директивата, която да насърчи държавите членки да се придържат към доброволни етически кодекси или кодекси на поведение. Директива дава възможност на държавите членки да изготвят такива кодекси, ако искат да го направят и някои държави членки са се възползвали от тази възможност. Тоест, отново говорим за нещо, което може да се случи на доброволни начала, съгласно директивата, но държавите членки могат да наложат подобен кодекс. Също така има насърчение да се използва Европейският кодекс на поведение. И тук е интересно да се отбележи, че самият кодекс беше прият на европейско равнище 4 години преди влизането в сила на директивата. И казаното в думи, директивата беше просто поредната стъпка напред в известната хармонизация на различните подходи и в обмена на най-добри практики. Кодексите на поведение са един от елементите, които които гарантират доброто качество, те често са свързани с решението на държавите членки, че медиаторите трябва да бъдат регистрирани, дори в някои случаи да преминат през акредитационна процедура. При изготвяне на регистър на медиаторите често самият процес на регистрация е свързан с задължение за спазване на разпоредбите на кодекса за поведение. Има също така в някои държави членки и възможност медиаторите да бъдат а, извадени от а, списъка на регистрираните медиатори, ако не спазват а, изискванията за обучение. Има, разбира се, насоки на европейско равнище за насоките за обучение на съди, за да работят като медиатори. Ние продължаваме да работим по тези насоки на европейско равнище. А също така редица експерти подчертават, че колкото и добри да са тези кодекси за поведение, колкото и да бъде надзора на държавите членки върху качеството на услугите, които се предоставят. Медиацията няма да се разработи, няма да се използва често, ако гражданите не са наясно с нейното съществуване. И тук се стига и до въпроса за споделяне на информация, осведомяване на потенциалните клиенти за съществуването на такава услуга. В директивата има изискване за разпространяване на подобна информация и поручването ни показва, че държавите членки са избрали различни варианти за изпълняване тази цел чрез а, конференции, онлайн кампании, брошури на разположение в съда. В някои случаи се изисква от съдиите да споменат възможността от медиация или да попитат страните дали са използвали тази възможност и ще се спра на тази, този аспект от процедурата на следващия слайд. Всички тези елементи, свързани с качеството на медиацията, се използва а, формулировката, когато държавите членки сметнат за уместно, което ме връща отново на първоначалният ми, ми забележка. Именно това е рамкова директива, залагаща минимални стандарти, която оставя много широко поле за действие на държавите членки, в което няма нищо лошо тъй като традиционните съдебни системи отразяват често много продължителен период на развитие и те са много различни в различните държави членки. Ето защо би било странно този факт да бъде пренебрегнат чрез налагането на един модел за всички държави членки, който очевидно няма да бъде пригоден за всички. И по време на изслушването в Комисията по правни въпроси този факт е беше призната и стигнахме до извода, че трябва да се насърчава медиацията на европейско равнище, което обаче не значи, че трябва да има пълна хармонизация. Тя просто няма да проработи. По време на дебата някои експерти предложиха разработването на нови стандарти и както знаете, в контекста на това изискване, директивата за оперативно разрешаване на спорове беше взета, беше прията съвместно с комисията ИТРЕ. Директивата беше прията през 2013 година и вече е напълно е влязла в сила. И мисля, че е добре и за комисията по правни въпроси да разгледа как директивата за альтернативното разрешаване на спорове се прилага с много по-строги изисквания за качеството на процедурата за разрешаване на спорове чрез медиация, което пък би могло да доведе до евентуална изменение на самата директива за медиацията. Тези процесуални аспекти, които са задължителни за транспониране в националното законодателство, се е, състоят от четири елемента. Първият елемент всъщност не е задължение. Съди, съдилищата могат да приканят страните да използват медиация или да участват в информационни срещи за възможностите на медиацията. В някои случаи медиацията може да се окаже задължителна и в таблицата в края на нашата публикация ще видите събрани на едно информацията за тези изисквания, но те са доста специфични всъщност. В Хрватия става въпрос за семейните въпроси, за опечителството на деца в Унгария, а в Австрия за предварително разтрогване на договорни отношения за чиракуване в областта на селското стопанство. Така че, както виждате, много са ограничени случаите, в които медиацията е задължителна. В други елементи, в други аспекти в Италия, например, имаше разпоредба, която вече е изтекла. Чрез указ на правителството беше е, взето решение, че за да се облегчи съдебната система, медиацията може да бъде направена задължително в някои случаи, което даде известни резултати. Някои е, случаи бяха гледани по-бързо, но, но е, по-късно този указ беше отменен, така че не знаем дали той ще бъде продължен в бъдеще или не. Малко по-набързо ще ви дам и други примери. Има и други възможни стимули, които също се използват. И в своята доклад Европейската комисия насърчава употребата на стимули и санкции. Те могат да изиграят положителна роля в а, насърчаването на страните, да използват медиацията. Аз обаче смятам, че по този начин медиацията става задължителна. Ако за тях ще бъде по-ефтин, ако ще бъде по-низки разходите за съдебното производство, ако преди това са използвали медиацията, тя на практика става задължителна за тях. Това са чисто процесуални аспекти, които се повтарят и в, альтернативата, в директивата за альтернативно разрешаване на споровете. Ако има медиацията, не трябва по никакъв начин да намалява правото им да заведат съдебно е, производство, а поверителността на информацията в голяма степен зависи от националното законодателство, но ако страните не са се съгласили на медиация, много трудно тя може да им бъде наложена. Въпросът е за поверителността на данните по принцип не е проблем за държавите членки, но пак са много ограничени случаите, в които този въпрос изобщо се повдига. И така, в заключение, всички са съгласни, че директивата изигра най-важна роля в държавите членки, където изобщо нямаше култура на медиация и където директивата наистина ги е насърчила да разработят такава система. Е, ограничени са задълженията с държавите членки. Наистина няма проблеми с определенията. Има известна хармонизация на минималните гаранции, насърчаване на е, медиацията, не разполагаме с данни, които да ни позволят истинско сравнение на положението в различни държави членки. Така че на практика всяка държава членка работи в областта на медиацията по различен начин като цяло са разширено прочното поне на директивите, са обхванали и вътрешни спорове в държавата, което Европейската комисия приветства. И за бъдеще трябва да се обмисли възможността директивата за медиацията да включи някои от елементите, заложени в директивата за альтернативно разрешаване на споровете. Благодаря ви за вниманието. Извинете, че малко си надхвърлих времето за изказване. Благодаря, господин Тимовски. Има ли желаящи да вземат думата? Имате думата. Благодаря, господин председател. Просто искам да благодаря най-сърдечно на всички тези, които участваха в изслушването през декември относно директивата за медиация. Смятам, че наистина Обмена на информация беше много полезен и мисля, че наистина можем да отбележим още повече напредък. Благодаря ви. Благодаря ви много, господине. Имате думата. Благодаря и аз на нашия докладчик. Бих искал да направя две забележки. Първо по въпросите на медиацията. Аз не съм враг на медиацията. Смятам, че това е е отличен начин за уреждане на извън спорове извън съда. Печели се време и така нататък, но това не, не може да бъде, не бъде, да бъде нещо с, с най-доброто решение. Трябва да насърчаваме медиацията, но да не забравяме, че съда създава известно равенство между страните под контрола на съдята. Е, медиацията не създава условия за равнопоставеност. И като че ли винаги силни вземат предвес над слабия. Много повече, отколкото в съда. Това беше първата ми забележка. Второ. Докладчика каза нещо много интересно. Той каза, че има две поколения директиви първото поколение, в което се включва дирекцията, директивата за медиацията, която става много поле за действие на а, държавите членки, които могат а, да включат а, традициите си и да решават как да адаптират нещата и второ поколение директиви, които са много по-структурирани и като че ли не дават никакво поле на действие. Аз лично съм привърженик на първа, първото поколение. Сега, доброто е, че тази директива всъщност е била полезна предимно за държавите членки, които не са разполагали с механизми за медиация и по този начин са били стимулирани да създадат някакъв механизъм. Но аз смятам, че в никакъв случай не трябва да даваме превес на втората генерация поколение директиви госпожа Делво. Благодаря на господин Тимовски за неговото изказване, което беше много задълбочено и обширно, но искам да ви задам един въпрос, свързан с Италия. В Италия медиацията стана задължителна преди а, делото да, да влезе в съда. Но знаете, че вие казахте, че нещата са се променили. Можете ли да ни кажете поради какви причини Италия е отменила това задължение? Съвсем накратко. На 15-та страница на документа Конституционният съд в Италия излезе с решение. относно начина по който бе взето решение от правителството, но това решение всъщност съдържаше една клауза за приключване, която и срока изтече е, в, през миналата година. Но Задължението остава за страните да помислят дали искат да се обърнат към а, медиация. Сега, аз а, не смятам, че традициите на едни страни могат да бъдат изнасени в други страни. От друга страна смятам, че добрите практики могат да бъдат споделяни от различните държави членки, да се вземе това, което функционира в една страна и да се прехвърли в друго. А колкото до поколенията директиви. Целта е да се създадат минимални стандарти за качество, които да бъдат приложени от всички, а не да се, да се, да се създава една наистина твърде негъвкава директива. Господин Депутат. que disse o colega Messier Bruno Breton, que o processo de mediação criado em, em muitos países da União Europeia. Breton. Процеса на медиация, който бе включен в съдебните системи на много държави членки, всъщност отдалечават хората от съда, от правосъдието. Аз мисля, че да, да, държавата не трябва да насърчава хората да търсят някакво решение по взаимно съгласие. Държавата трябва да дава възможност да се постигне справедливост. И се стига до там, че правосъдието отива, остава много далеч от гражданина. Така че аз смятам, че в някои държави членки, като в моята родина Португалия, гражданина трябва да се обърне към съда, като към равен. Знаете ли, до, до, до, до ден днешен е, гражданина в Португалия се страхува от магистратът. Той говори, може да раз, разговаря много по-лесно с президента на републиката или дори с някоя кралица, отколкото с един съдя или магистрат. А, същевременно а, е, прави, правосъдието не е на нивото на днеш, на днешната е, действителност, като че ли правосъдието останало някъде в миналото. Нека да ви дам един пример, за да разберете какво имам предвид. Ако един гражданин по време на Френската революция от, отиде в а, днес в а, съда, в Париж, в Португалия, и, а той е съвременник на Френската революция, той ще си даде сметка, че нищо не се е променило. Говори се по един и същи начин. Принципите са едни и същи. Просто като че ли правосъдието продължава да, да бъде в миналото и не отразява днешния ден. Затова нашите, нашите граждани избягват да се обръщат към съда, търсят альтернативни начини за решаване на споровете. Медиацията не трябва да бъде нещо задължително. Това трябва да бъде избор а, на страните, ако пожелаят държавата в никакъв случай не трябва да задължава, да, да задължава гражданите да се разберат. Държавата е тук, за да предостави възможност за справедливост, правосъдие и да предостави условия за равноправно третиране на двете страни ценностите на правосъдието трябва да бъдат ценностни на днешния ден, а не на миналото на историята. Да, благодаря ви. Давам думата на комисията. Имате Но? Комисията не желая да се изкаже. Je croyais que vous aviez demandé la parole. Мислех, че искате да... Добре. В такъв случай минаваме към следващото следващата точка, тъй като никой колега не желая да вземе думата. Благодаря ви, господин Тимовски, за вашето, вашата презентация от тази сутрин. Давам думата на господин Хрисогонус по точка 12. Благодаря ви, господин председател. Европейският съюз прие преди 13 година регламента 2006-2004 относно защитата на потребителите, създавайки механизъм за взаимно сътрудничество между националните органи за защита на потребителите. За трансграничните нарушания. Все повече и повече има нарушения на правата на потребителите. Същевременно присъстваме на все по-голяма цифровизация на единния пазар. Комиси, комисията излезе с предложение за преразглеждане на регламента с цел да се даде повече е, правомощия на националните органи, да се организира по-добро сътрудничество между тези органи и асоциациите на потребителите. С цел осигуряване на правна сигурност е, в приложението бе включено в списъка на съответните органи. Същевременно обаче тези мерки не са достатъчни, когато е, нарушенията имат трансграничен характер. Затова е важно да, да се вземат мерки срещу търговците, които използват юридическите празни, за да нарушават съответните правила. Затова Европейския съюз трябва да вземе всички мерки за, за осигуряване защитата на потребителите, техните економически интереси, правото им на информация, обучение и правото им да се организират с цел да защитават интересите си. Трябва да се наблегне на мерките, които имат за, за цел да защитат основните права на потребителите, правото на личен живот, като същевременно се спазват разпоредбите, свързани с защитата на личните данни от съответната директива и регламент 679 от 2016 година. Държавите членки могат да посочат органи, като национални органи или асоциации на потребители. Асоциациите на потребителите и организациите на търговци са онези, които решават и приемат жалбите на потребителите, особено с цел навлизане на цифровизацията на единния пазар. Затова трябва да се наблегне на разпоредбата, залегнала в член 6 на съответния регламент. Съответните асоциации и организации трябва да бъдат информирани, техните мнения да бъдат взети предвид в случай на нарушаване и при необходимост да се вземат допълнителни мерки. координиращите органи трябва да информират комисията и съответните власти без, незабавно, за да могат да бъдат взети необходимите мерки. В този контекст, когато има съмнение, че има нарушение или а, има възможност за нарушение, което да засегне поне една трета от гражданите на Европейския съюз, комисията взема мерки за да защита интересите на гражданите. И още нещо. Също така би било добре Европейският парламент и съвета да бъдат уведомени и да получат доклад за приложението на този регламент след 5 години, а не след 7 години, както предлага комисията. Пред, предвид различните индивидуални национални подходи, които пред, предвиждат различни мерки спрямо едни и същи нарушения или дори не предвиждат мерки комисията при организирането на сътрудничеството между националните органи трябва да бъде запазено. Ролята на комисията трябва да продължи да бъде запазена. Също, също времено обаче трябва да се засили това сътрудничество, като Същевременно се е, включи и гражданското общество с цел да се осигури още по-голяма защита на потребителите. Благодаря господин Христо Гонос, госпожа Река. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на докладчика за отличното му проекто становище. Приветстваме целта на предложението. Всички знаем, че има много високо равнище на защита на потребителите в Европейския съюз, но действителност на практика прилагането на това законодателство е доста по-различно. Това е особено сериозен проблем при трансграничните случаи, например нарушаването на защитата на законодателството защита на потребителите в областта на в цифровата област и би било добре да има възможност за по-добро сътрудничество между органите за защита на потребителите от различните държави членки. Също така като цяло одобряваме засилената роля на Европейската комисия в процеса след повсеместните нарушения, които надхвърлят само една държава членка или няколко държави членки. Едновременно с това смятаме, че тази съвместна процедура все още не е достатъчно подробно разписана в предложението, т.е. голяма част от подробностите се оставят в ръцете на комисията под форма на актове за изпълнение, особено по отношение на защитата на основните права които са много, вземат много важно място в проекто становището на докладчика, трябва да се обърне малко по... нещата да се разпишат малко по-ясно, например, по въпроса за свалянето от мрежата на вебсайтове или на цели домейни. Според нас подобни действия имат сериозни последици за основните права и в частност за правото на свобода на словото. И смятам, че трябва да има много по-надлежна процедура преди да се вземе такова решение. Тоест би следвало да има съдебно решение, с което да се позволи свалянето на вебсайта. Едновременно с това смятаме, че трябва да се вземе предвид и ролята на органите за защита на потребителите, които не са държавни органи. Те са много важни за успеха на, на всяка една стратегия за защита на потребителите. И накрая важно е, когато се взема решение кой, кой орган за защита на потребителите от дата държава членка играе водеща роля по даден въпрос. Важно е средствата, които се да си има предвид факта, че средствата, които се отпускат подкрепа на тези органи, са в много различен размер в различните държави членки. И съответно, ако искат стратегията наистина да даде резултат, държавите членки трябва да предоставят нужните средства на органите на потребителите, за да могат те да си свършат работата. И накрая по отношение на приложенията, би следвало да разгледаме въпроса дали мога, може да се включи част от законодателството за защита на потребителите, които вече са прияти или скоро ще бъдат прияти от законодателите, като например регламента за преносимостта. Смятаме, че това може да, да се включи като ключов законодателен, като ключов законодателен акт в приложенията. Спирам до тук. С нетърпение очаквам по-нататъчната ни работа по доклада. Благодаря ви, госпожо Райта. Думата има Европейската комисия, като отново ще дам думата на колегата докладчик. Uh, Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за много положителният доклад на докладчика. Благодаря и за изказването на госпожа Реда. Действието на Европейската комисия излезе с предложение за засилване на вече съществуващите механизми, които обаче са показали известни слабости, особено от гледна точка на процедурите за справяне с широко разпространените нарушения. Например, не спазва дума за случаи на не спазване на разпоредбите на законодателството защита на потребителите, като засягат повече от а, няколко държави членки на Европейския съюз. В такива случаи Европейската комисия трябва да определи условията за започване на координирани действия, когато тези действия засягат голяма част от Европейския съюз. Определили сме прагът на 75% от а, населението на Европейския съюз и 75% от държавите членки на съюза. Защо поставяме толкова висок прак? Защото смятаме, че само в подобни случаи съвместни действия биха били пропорционални и биха спазили принципа на субсидиарност. То само в тези случаи е било основано Европейската комисия да си позволи да каже на държавите членки как трябва да работят съвместно и как да координират и да координира техните действия. Това не значи, че комисията не може да координира съвместните действия и под този прак, но при други условия. Разбира се, Европейската комисия ще гледа много положително на всякакви възможни координирани действия, но ние смятаме, че би следвало да се съсредоточим върху най-сериозните случаи, които могат да засегнат тежко вътрешният пазар. По въпроса за защитата на основните права, правата на потребителите също са сред основните права. То защо под нас въпросът, който се поставя е как да се намери доброто равновесие между всички основни права, включително и правото на свободна търговска дейност от една страна и правата за защита на потребителите от друга страна. В контекста на единния цифров пазар е много важно нарушенията на правото за защита на потребителите да бъдат разрешавани възможно най-бързо. Защо? Защото е възможно даден търговец да създаде вебсайт или профил в социалните мрежи и да печели много пари за сметка на потребителите, предлагайки услуги, които никога не предоставя или заблуждавайки потребителите да сключат договори за абонамент, които не са искали. Много е трудно да се работи в такива случаи. Подобни търговци нямат физическо седалище и могат лесно да се предвижват и с целият Европейски съюз. Ето защо предлагаме държавите членки да разполагат с правомощията да блокират достъпа до интернет страници или до друг вид цифрово съдържание. Целта на нашето предложение е възможно най-ефикасно и бързо да се възпрепятстват подобни схеми, но а, механизмът може да поработи възоснова на системите, които вече се, са на място в държавите членки. Тоест, а, нашето предложение се основава на различните процедури, които вече съществуват в държавите членки и които спазват е, основните човешки права, но с цел по-голяма яснота. Европейската комисия не се противопоставя на добавянето на нужните елементи в текста, за да стане кристално ясно, че националните процедури би следвало да се спазват и че винаги всякакви координирани действия трябва да спазват основните човешки права, процесуалните права и правото на защита на търговците. Въпросът за редонното добавяне на текст към приложенията. Остава дума за законодателни положения, които в момента се обсъждат. Въпросът е каква е връзката ми с текста, който разглеждаме в момента. Например, директивата за блокиране на географски принцип, ще вгледате след малко, там се споменава защитата на правата на потребителите, където се прави преправ, препратка към директивата. При отношенията между търговец и клиент. в предложение, като регламента, който срещаме в момента, не може да правим препратки и да включваме законодателни текстове, които все още не са прияти. Тук се стига един проблем от чисто техническо естество. Така се работи. Разбира се, на разположение сме да помогнем на членовете на парламента, които искат да внесат изменения, тъй като имаме стандартни разпоредби и процедури. Много ви благодаря. Представителите на Българската комисия, извинете, исках да добавя още нещо относно Организацията за защита на потребителите и подкрепата на Европейския парламент за засилване на тяхната роля. Разбира се, ние насърчаваме и подкрепяме тази идея, ние подкрепяме е, организацията на потребителите чрез нашите специфични програми. И за нас е много важно разпоредбите, които дават възможност е, на организациите на потребителите, да подават сигнали за наредност и да бъдат консултирани, все още фигурират в нашето предложение. Благодаря ви. Господин Гуга, искате ли да вземе думата или не? За мен е много важно да се гарантира, че няма да има дискриминация за потребителите по отношение на възможните разпръщателни методи. Je crois qu'il euh, faut renouveler votre... Мисля, че трябва да повторите изказването си, тъй като микрофона ви се изключи и нямаше превод. Иска Искам само да бъда вниманието на Европейската комисия, че трябва да гарантираме да, че не бива да има дискриминация за потребителите възоснова на разпочтателния метод. C'est une observation. Председателят. Коментарът ви, предполагам, не е въпрос към Европейската комисия или към докладчик. Тоест не очаквате отговор в момента, господин Голга? Не, не очаквам отговор. Благодаря ви, да имате господин Братон. Благодаря ви, господин председател. Ами, не смятах да, вземам, да взимам думата по този текст. В крайна сметка за коментара. Първо бих искал да подчертая, че госпожа Реда има пълно право. А именно, ако има опасност да ограничаваме достъпа до вебсайтове, трябва да имаме най-малко съдебно решение за целта. Би било минимално изискване. Втори коментар трябва да ви призная, че бях доста потресен от а, изказването на Европейската комисия. Всичко звучеше много добре, докато изложението беше техническо естество. И в един момент, ако не се лъжа, Европейската комисия предложи своята помощ в редакцията на проекто измененията. Е, добре, че бях седнал, защото иначе просто щях да падна от стола. Всеки депутат трябва да може сам да си пише измененията. И ако трябва да искаме помощ на Европейската комисия, когато изготвяме изменения към текст на Европейската комисия, въобще за какво говорим. Няма никакъв смисъл от нас. Нека Европейската комисия сама да си изготвя предложенията, да внася изменения и да си гласува текстовете. Предполагам, че предложението беше направено с най-добри намерения, но не предпочитам да не чувам подобни предложения председателят. Да, предполагам, че предложението дойде с най-добри намерения, но правомощите са напълно разграни... ясно разграничени. Искате ли да направите коментар, госпожо? Не, добре. Господин докладчик, имате думата за заключителни думи. Просто бих искал да благодаря на всички колеги, взели участие в ползотворното разискване. Ще продължим работа от нататък. Благодаря. Мерси боку. Много ви благодаря. Припомням ви, че крайният срок за внасяне на изменения е 2 февруари. Моля да си го отбележите в календарите. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 13. Думата има госпожа Герингер де Оденберг. Благодаря ви, господин председател. Исках да ви представя както становището си по регламента за преодоляване на блокирането на географски принцип. Предлага се законодателно предложение, с което да се разреши проблема за блокирането на географски принцип, както и с цяло борба с дискриминацията, основаваща се на националността, място на пребиваване или мястото на установяване. Регламента за борба с блокирането на географския принцип включва цели в защита на търговците и цели в защита на потребителите. От една страна се смята, че потребителите трябва да имат по-общ и по-лесен достъп до услуги и стоки в рамките на вътрешния пазар. От друга страна се насърчават търговците да спазват задължението за недискриминация на потребители от друга държава членка. Всичко това звучи прекрасно, но смятам, че трябва да се дощитят някои от разпоредбите на регламента, за да постигне той очакваните от него цели. Нека да разгледаме тези цели от гледна точка на потребителите. Приложното поле на регламентът е много важен. За обикновените потребители блокиране на географски Европейски принцип засяга най-вече блокирането на аудиовизуални услуги или, примерно, излучванията на спортни мероприятия въз основа на географското местоположение на потребителят. Тук не се споменават правата на достъп до аудиовизуални услуги. Предложението на Европейската комисия се съсредоточава върху услугите, предоставени по електронен тип, но услуги различни от достъпа до произведения, защитени от авторски права или до произведения, защитени по друг начин. Това ми звучи доста странно като цел. Ето защо предлагам да се, да се разшири прочното поле на член 4, т.е. да се включат и видеоигрите, електронните книги и други подобни произведения. Аудиовизуалното съдържание също може да влезе в прочното поле на регламента при в случаите, когато разпространителят има права над това съдържание за определ... в за определена територия. Това се предлага в член 9. Той разпорежда, че Европейската комисия би следвало да извършва редовни прегледи на приложението на регламента. Не съм съгласна с тези, които смятат, че блокирането на гръцкия принцип има за цел да защити културното разнообразие и творческата ни индустрия. Смятам, че не бива да блокираме нашите творци и да не се опитваме да ги защитаваме срещу други творци и техните произведения. Културното наследство на всяка една душата ни членки трябва да бъде широко достъпно. Така, например, много полски граждани или френски, или испански, или германски граждани живеят в друга държава членка на Европейския съюз. И тези граждани със сигурност биха искали техните деца и техните семейства да имат достъп до съдържание на езика на тяхната родна страна. Такова е ежедневието ни и тук в парламента. всички започваме деня с а, пускане на компютъра, влизаме в а, някой информационен уебсайт. вебсайт от държавата ни по происход. И изведнъж се появява съобщението, а съдържанието е блокирано, защото вебсайтът е френски, малтийски или гръцки и нямате достъп до това съдържание от територията на Белгия. Ето защо искам да предприемем амбициозни стъпки и да се доближим до гражданите ни, граждани, които се противопоставят срещу това неоснователно блокиране на градски принцип. Нека сега да преминем към целите по отношение на търговците. Тук въпросът, който се поставя е кое е приложимото договорно право. Дали до... правото на държавата, където седалището на търговеца или приложимо правото е правото на държавата, където пребивава потребителят. Това е важен въпрос, защото знаете, че съгласно Рим 2 случаите на договорни отношения между търговец и е, клиент се прилага приложеното право на държавата на пребиваване на потребителя. Но едновременно с това не бива да забравяме, че забраняването на принципа на, блокаж на географски, блокиране на географски принцип се ограничава търговските действия чрез въвеждане на принципа на недискриминация възоснова на местоположението на националността на потребителя, но пък в регламента Рим 1 е разписано, че всеки търговски субект има възможност да влиза в договорно отношение по, с когото иска по свое осмотрение. То защо моето предложение е да се подобри защитата на потребителите чрез по-голяма сигурност и за търговците. Моето предложение е да не увеличаваме административното бреме върху предприятията, особено малките и средни предприятия, които често, които всъщност не работят изобщо с а, а, чуждестранни клиенти, които сега ще бъдат приложени да прилагат а, чуждестранно право или по-скоро 27 различни а, правни системи. Така че предлагам да се продължи с едно изключение. Когато дадено предприятие целенасочено предлага своите услуги само на населението на дадена държава членка, то би следвало да се прилага правото на държавата, където е седалището на търговеца. Тоест, ако дата на предприятие работи с 3-4 държави членки и смятат, че основният брой негови потребители ще бъдат от дадена държава, би било логично да се прилага правото на тази държава членка. Ако по случайно даден потребител достигне до тези услуги, реши, че му бъде по-ефтино да сключи договора за услугата в трета държава членка, той се съгласява първо да влезе в тези договорни отношения, защото ще му бъде по-ефтино и на второ място той се ангажира да се запознае с законодателството на държавата на седалището на търговата, с когото сключва този договор. Като цяло има доста голяма правна сигурност и като цяло няма причини да се притеснявате, когато купувате е, тук в Белгия неш... Е дадена стока или услуга с происход Испания или Португалия. Разбира се, по никакъв начин не искам от а, нашите предприемачи да научат 27 други различни правни системи, същото се прилага и за нашите потребители. Ако те не са запознати с правният режим на дадена държава, то не бива да купуват услуги или стоки от тази държава. Това е основният ми довод. Ако искаме да сложим край на блокирането на географския принцип сега, преди всичко трябва да се замислим за нашите потребители. Те трябва да имат по-широк достъп и по-голям избор, включително и до културни произведения. Може би не веднага но в близко бъдеще. А пък всички дружества и предприятия трябва да имат възможност да предлагат своите услуги в чужбина и да се възползват от възможностите да привличат потребители от целия Европейски съюз, без това, че това да води до увеличаване на административното време за тях. Най-напред бих искала Европейската комисия да направи коментар на моето предложение, след което ще изслушам с удоволствие всички колеги. Много ви благодаря. Думата има госпожа Реда. Госпожа Гелингер, бих почила първо да чуя Европейската комисия. Председателят е ми, ако няма нещо против госпожо Реда, давам думата на Европейската комисия. Yes, hello, good morning, Добър ден. Аз съм от Генерална дирекция Котек. Благодаря на докладчика за отличната работа. Само няколко думи. Цялото становище е много балансирано между законните интереси на потребителите и на бизнеса. Идеята беше да се целът не оправда, неоправданите дискриминационни мерки. Така че баланса е нещо важно. Сега, Докладчика повдига два важни проблеми относно съдържанието, аудиовизуалното съдържание и приложимото право. Първото е за още от самото началото казахме, че ще направим преглед на тези правила след известно време и искахме да бъдем сигурни какво, какви, какви ще бъдат последиците от прилагането на а, правилника. Дали потребителите наистина ще бъдат а, печеливши. Все още не сме сигурни какви са последиците от географското блокиране върху този е, специално, в тази област. Пазара, свързан с е, музикалните произведения, е, електронните книги и така. Тук не става, не става дума за авторски права. Така че. Има, съществуват обаче едни въведени и установени бизнес модели, така че трябва да направим едно по-задълбочено проучване. Затова аз ви моля наистина да помислите по този въпрос, да обсъждате нещата в задълбочено и да се събере и повече информация. Колкото до приложимото законодателство, ние не искаме да, да променяме е, а, Брюксел 1А. Искаме от търговците и малките и средни пред, предприятия да откликват на на закупуването от други държави членки, но времено смятаме, че когато даден търговец пренасочи своя клиент към посредник, клиента няма, няма никакъв избор. Така че целта е да, да видим какви са основните принципи, кои от дейностите, извършени от а, търговеца не могат да бъдат считани като пренасочване. А, така че с голямо удоволствие бих изслушал вашите коментари и вашето виждане за нещата. Госпожа Вреда. Благодаря, господин председател. Благодаря докладчика за отличното становище, както и комисията. Виждаме, че в проекто доклада има много от, от отразените мнения, изразени в комисията ИМКО. Целта е да постигнем добавена стойност за потребителите. Европейците искат повече Европа и просто не могат да разберат защо има едни изкуствени пречки по интернет. Аз важно е да, да се разшири обхвата, но обикновено, когато се говори за геоблокиране, хората е, смятат, че става дума само за е, видеоигри или неща свързани с видеото, но също времено докладчика е, предлага включването на е, съда, на, съдърж, на, на съдържание само ако съответният доставчик и притежава а, съответните права. Мисля, че Европейската комисия трябва да да, да, да, да се обърне, да, да, се, да се позове на отличната работа, свършена в областта на спорта, на е, видеоигрите. Аз не виждам за, за, за, защо трябва да позволяваме на търговците на този вид съдържание да блокират, когато няма проблеми с авторските права, тъй като комисията вече е свършила много добра работа в тази област. Що се отнася до приложимото законодателство, принципите на комисията са запазени и това е добре. Ние наистина смятаме, че да, от една страна искаме малките и средни е, предприятия да не блокират е, предложенията си, но също времено много са предпри... пред... предприятия пред... а... Е, предлагат а... и продават а в други държави членки, така че не, нещата просто трябва да бъдат уточ, уточнени в, особено в съображенията и трябва да имаме една версия, която да е повече насочена към потребителите, отколкото тази, която бе приета и в ИМКО. И Разбира се, би било добре в най-скоро време да, да се организират и тристранни разговори по този а, проблем. Господин Радев има думата. Председател, уважаеми колеги, благодаря на госпожа Герингер Оненберг за балансираното проекто становище. Виждаме, че днес търговци от една държава членка продължават да блокират или ограничават достъпа до техни уебсайтове и приложения на клиенти от други държави членки. Така изкуствено се сегментира вътрешния пазар и се ограничават правата на клиентите, като не им се позволява да се ползват от по-голям избор и оптимални условия. Прехвърлянето на потребителите към посредници оскъпява твърде много доставките в и от чужбина. Макар, че понякога може да има обективни основания за такова различно третиране, в много случаи търговците отказват достъп до стоки или услуги на потребители от други държави членки или прилагат различни условия за тях поради чисто търговски причини. Така без сериозна конкуренция търговците в някои държави се възползват от възможността да се определят по-високи надценки. Ето защо ние трябва да постигнем ясни правила за това в кои ситуации може да има основание за такъв вид различно третиране, за да се повиши правната сигурност за всички участници в трансгранични сделки и да се гарантира, че правилата за недискриминация може да бъдат прилагани ефективно и изпълнявани в целия вътрешен пазар. Трябва да мислим и за малките и средни предприятия, и да се опитаме да не създаваме прекомерна административна тежест и пречки за техните трансгранични сделки. Икономиката и конкуренцията не трябва да губят от блокирането на географски принцип, а потребителите трябва да могат да пазаруват на най-добра цена. Благодаря ви за вниманието. Euh, Благодаря, господин Гуга. Благодаря на докладчика. Мисля, че този доклад е много добра основа за по-нататъчно обсъждане. Важното е да има правна сигурност и яснота относно приложението на правилата. Трябва да се е, прередактира частта свързана с приложимото законодателство. Аз мятам, че комисията не беше достат, достатъчно амбициозна в своето предложение, защото се се изключват някои е, дейности, като примерно финансовите услуги. От друга страна, всяко разширение на обхвата трябва да почива на строга аргументация. Искам също така да подчертая, подчертая че им все още съществуват диск, диск, дискриминация спрямо начините на заплащане от страна на потребителите. Подкрепям член 5 очаквам всички да работиме в тясно сътрудничество, за да намерим най-добрите решения на този проблем. Благодаря ви. Мерси Благодаря. Има ли други желаящи, господин Доброто? Само няколко общи забележки. Е, разбирам е, аргументите относно премахването на геоблокирането, но е, мога да ви кажа, че ако има подобно географско блокиране, то това не винаги е защото а, а, търговците просто решават така. Не можем да кажем, че понеже има, че не може да има 27 а, различни системи и така нататък. Не. не защо има блокиране по географски принцип, защото потребителите са също гражданите, е, е, държат на своите традиции, на своята история е, и трябва да зачитаме това. Така че а, нека проекта на комисията да не бъде всеобхватен. В случая комисията се опитва да, да бъде предпазлива и веднъж комисията е права. Нека да не искаме да бягаме напред, защото няма да задоволим по този начин желанията на нашите съграждани. Щом няма други, казва председателят, които искат да вземат думата, ще взема думата в качеството си на редови депутат. Благодаря, госпожо докладчик, за ваша нашата работа. Трябва да кажа, че коми, комисията и съвета наистина са предпазливи и са прави да не вземат предвид съдържанието, което е обект на авторско право. Защото ако, ако започнем дебата на тази е, тема ще е, отвориме кутията на Пандора и боя се, че ще стигнем до доста е, сложни и трудни за разрешаване проблеми. Така че предпазливостта в, в случая е добре дошла и по този начин и парламента ще може да упражнява един надзор, който е лишен от страсти. Подкрепям идеята да не се преразглеждат правилата свързани с авторско право и сродни права. Същевременно обаче смятам, че преразглежда, преразглеждането на електронните услуги и по-специално творбите подлежащи на авторско право и начина на тяхното разпространение трябва да стане. Този преглед трябва да се извърши, той трябва да бъде задълбочен и най-вероятно комисията има намерение да направи това. Този преглед трябва да вземе предвид и особената специфика на творбите, защитени от авторско право. по, по, по този начин ще подчертаем и особената роля на а, е, платформите. Колкото до принципа на териториалност в областта на културата, то този принцип също трябва да се гарантира, както и справедливото заплащане на творците. И същевременно да има известна приемственост във времето на културните традиции. Така че тези услуги трябва да бъдат разглеждани по специфичен начин. Принципа на е, тери, териториалност не позволява кон, концентрация на предоставящите услуги, като по този начин дава възможност на на самонаетите, на малките предприятия да могат да функционират, защото колкото повече има концентрация, толкова по-малко разнообразие има, включително и в културната област. Регламента за преносимост, по който аз бях докладчик и който бе прият, обхваща и дава предложения за решения на е, голяма част от проблемите, свързани с географското блокиране в държавите членки. Колкото до борбата с дискриминацията на географски принцип, смятам, че подходът е правилен. Трябва да подсигуриме възможност за конкурентоспособност, да подпомагаме малките и средни предприятия, без това да има последици за творците и процеса на създаване на творби. Разбира се, трябва, трябва да, да се бориме и срещу е, е, неоснованото блокиране по географски принцип. Но това може да стане чрез е, повече възможности, които се дадат на потребителите да идентифицират е, дискриминацията и да могат да се самозащитат от е, дискриминация. Тоест всички инициативи, свързани с прозрачността, са добре дошли. Всичко свързано с по-добрата информираност на е, потребителите също. също така трябва, трябва да се избегне концентрирането е, на предприятия или да има ефективни, бор, ефективна борба с доминиращата позиция. Затова смятам да внеса изменения, с които да се подобри проекта който върви в правилна посок. С крайния срок за внасене на изменения е 9 февруари. Госпожо, искате ли да вземете думата за заключение? Бих искала да благодаря на всички ви за ценните коментари. И бих искала да се обърна към хората изразили притесненията си да се успокоят. Не мисля, че ограничаването на блокирането на географския принцип ще намали нас на конкретна способност или ще сложи край на справедливото възнаграждение за творците ни. Нищо подобно не предлагам. Обедена съм, че всичко, което нашите творци са създали, би следвало да се разпространява и да достигнат възможно най-голям брой хора, което не значи, че творците ни не следва да бъдат а, възнаградени. Всеки, който дава възможност произведенията му да бъдат произвежда, разпространявани, извинете, го прави с а, лиценз. И ми се струва, че творците от от малките държави членки ще могат забележително да бъдат облагодетелствани от разпространението на техните произведения в по-големите държави. Колко вълци знаете от Финландия, Швеция, Португалия или Полша? Колко филми знаете на автори от тези страни? А може би някои от тези филми са много добре рекламирани в съответната държава е членка, но са обект на блокиране на географски принципи не могат да бъдат разпространявани в другите държави членки. Така че нека да сложим крайната си практики, нека да разпространим всички творби е, възоснова на много добър е, режим на лицензии, разбира се. Никой не иска да открадне възнаграждението на нашите творци или техните права. Искаме да разнообразим избора за потребителите и може би някои от доминиращите разпределители ще могат да контролират разпределението малко по отблизо. Да, вярно е, но трябва да признаете, че в тази конкретна област американската култура не е обект на каквото и да на похиране принцип принципи, по този повод е станала напълно доминираща в Европа. Ето защо имаме много още какво да се свърши в тази област чрез адекватни лицензии и съответните защити. Така че в заключение моето предложение не представлява опасност, особено за съдържанието, което е, за съдържанието, което е защитено с е, авторски права. А по въпроса за цените на различните услуги в различни държави членки, вярно е. Да вземем за пример Netflix. Netflix предлага своите услуги в редица държави членки, е вярно, че таксата за Netflix е различна в отделните държави членки. Ако достъпът е по-ограничен, плащате е по-малко, ако има по-широк достъп, е повече. И това е прекрасно предложение как можем да се опитаме да се преборим с подобни практики. Да вземем друг, за друг пример таксите за роуминг когато за първи път станах член на Европейския парламент преди 13 години, таксите за роуминг бяха много различни в държавите членки, прилагаха се напълно различни принципи. В някои случаи, дори когато звъните на някого, който не вдига телефона си, пак трябва да платите десетки евро за тази услуга. Успяхме с времето да сложим край на подобни практики. Мисля, че може да направим същото и тук. Мисля, че ако се увеличи броя на потребителите, цените спадат, а не се увеличават, както това се случи с роуминга. Мисля, че можем да по този начин да сложим край и на дискриминацията въз основа на местоположението. И също така съм съгласна с госпожа Реда по въпроса за оценката на въздействието. Ако погледнете отделните индивидуални предложения, изготвени от Европейската комисия и одобрени от нас, виждате, че има много интересни елементи, които бихме могли да приложим на практика. Не предлагаме някакъв огромен скок напред, просто се подготвяме за този скок и правим нужният предварителен анализ. Не можем да кажем, че не знам какво ще се случи, ако премахнем блокиратно унгарски принцип за произведенията, защитени от правилата върху интелектуална собственост. Не смятам, че трябва да се отказваме от работа по, в тази насока. Смятам, че с времето ще успеем да намерим някакво адекватно решение. Колеги, това бяха по-общите ми коментари. Изслушах вашите коментари и въпроси и с нетърпение очаквам по-нататъчната ни съвместна работа. Обедена съм, че ще успеем да изготвим един документ, който да бъде прият от комисията ИМКО, защото знаете, че ИМКО е водещата комисия по това досие и аз искам да съм сигурна, че Нашето предложение съдържа нужните законодателни разпоредби, за да може текст да бъде ефективен и да донесе добавена стоеност за гражданите ни. Благодаря ви, с това приключваме тази точка от дневния ред и продължаваме с точка 27. Разглеждане на предложението за директива за командироване на работците в рамките на предоставянето на услуги. Думата има докладчика Жан-Мари Кавада. Мерси, президент, шер колеги. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, при изготвянето на проекто становището си взех предвид личното становище на правната ни служба за пореден път, за да мога да се съсредоточа върху изключителните компетенции на нашата комисия. В за на регламентите Рим 1 и Брюксел 1. Предложението на Европейската комисия и останалите законодателни инструменти, свързани с трансграничните предоставяне на услуги от командировани работници. Засяга също така и въпроса за съвместимостта на някои от аспектите на предложението с принципа за свободно предоставяне на тези услуги. Това са новите аспекти, които взех предвид в становището си. На първо място предлагам някои нови инструменти и засилвам вече съществуващите такива, за да може да подобрим трансграничното предоставяне на услуги, като едновременно с това възпрепятстваме измамите, злоупотребите и други подобни практики в тази област. Много голямо внимание обърнах на социалната закрила на командированите работници, тъй като това е съществено условие за гарантиране на социалната хармония в Европейския съюз. И държа да отбележа, че тук спазвам принципа за равно третиране и е, възпрепятстване на всякакъв вид дискриминация, основаваща се на националността. Регламентът Рим 1 като цяло дава възможност на работодателите и на работниците да избият приложимото право към трудовият договор, без работниците да бъдат унеправдани от защитата, предоставени от трудовото право, което е в най-голяма степен ги облагодетелства. или държавата, в която работника изпълнява своята професионална дейност. Би следвало да се прилага при, а, при законодателството на, с режима на държавата, където режимът е най-протестващ за работника. Моделя се и критерият за обичайно местопребиваване на работника, т.е място, където той по принцип извършва своята професионална дейност, което по принцип е изключение от регламента Рим 1, но е съвместим с временният характер на командироването, така че двата инструмента не си противоречат един на друг, напротив, те взаимно се допълват. Предложението за преразглеждане беше възприето от някои като ограничаване на свободата на предоставяне на услуги, заложено в а, член 56 от договор на функционирането на Европейския съюз. Държа да отбележа, че съда на Европейския съюз е решение, че социалната закрила на работниците е от обща интереса. Ето защо ограничаването до 24 месеца е напълно обосновано и не противоречи на принципа за свободно предоставяне на услуги, а напротив гарантира по-добра закрила за работниците. Друг съществен аспект на проектостановището е нуждата да, се засегне проблемът с двойното командироване – на на заетите, което е много широко спознана практика, както знаете. На практика използването все по-масово на наети чрез подизпълнители допълнително осложнява постановката и размива правните разпоредби. Ето защо подчертах, че Предоставянето на услугите на даден работник през подиспълнител на под предприятие под изпълнител или агенция за временно наемане на работа в а, същата държава, където пребивава по принцип работника, не може да се смята за командироване, освен а, при обективни условия, като например а, местопребиваване, постоянно местопребиваване на работника от друга държава членка. По този начин целта е да се избегне дискриминацията на пазар, с сме запознати. И отново с цел гарантиране на правата на командированите работници и за цел борба срещу предприятията и дружествата почтки кутии, смятаме, че дружествата, които командироват свои работници в друга държава, членка на Европейския съюз, трябва не само да може да оправдае факта, че задачата се намира в съответната държава членка, а предприятието също така трябва да може да гарантирам, че значителна част от оборота му се осъществява в държавата членка, където се намира неговото седалище. Тоест, че няма злоупотреби с статута на юридическо лице и установяването на предприятието в дадена държава членка. Знаете, че темата е много важна в тези държави членки, много активно се използва в политичната кампания, видяхме това в Обединеното кралство, все, по се чува за темата, все повече се чува за темата и в Холандия, и в Франция, очаква се темата да става все по- и по-гореща и в Германия, така че се надявам на пълната ви подкрепа, за да успеем да въведем малко ред в този пълен хаос, който е абсолютно неприемлив. Благодаря ви. И аз ви благодаря, казва председателя. Господин Сайер има думата. Thank you very much. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на колегата Кавада за отличния доклад. Бих искал да направя два коментара. Единият е по-скоро от политическо естество, а другият от правен характер. Практическият ми коментар е в опит да се разбере по-добре положението. Директивата за командироването на работниците е, отпреди от преди е, голямото разширяване на Европейския съюз през 2004 година се приеха, се присъединиха 10 държави членки, по-късно още две което беше съвсем разумно, въпреки економическите различия между старата, старите държави членки и по-новите държави членки. Днес, е малко повече от 10 години по-късно, обаче, тези разлики все още не са намаляли, както ние се надявахме при присъединяването си към Европейския съюз през 2004 година. И сега се стигна до регламентът, който обсъждаме в нашата правна комисия не за първи път. И основното ми притеснение е, че се опитваме да произгледаме правен акт, който от гледна точка на социалната... и го правим по споръчение социалната политика и за хвърляне на пах в очите, защото в много държави от Западна Европа командироването и дори трудовата мобилност се възприема като нещо вредящо на социалният мир. Профсъюзите са особено остро се противопоставят на тези практики. Видяхте колко голямо противопоставяне имаше срещу директивата за услугите в някои от водещите профсъюзни организации в Европейския съюз, което пък всъщност на практика е противопоставяне на свободата на движение. И отново същата тема обсъждаме в момента. Напълно си давам сметка, че притесненията на обществеността са важни. Тоест това, което а, хората смятат по принцип, дори да не отговаря на реалността, трябва да бъде взето предвид. И сега стигам до правната част на коментарите си. идеята, че с една проекто директива ще успеем да променим водещи разпоредби на регламента Рим 1, според мен не е добра идея от правна гледна точка. Разбирам, че има известни притеснения, но има и някои принципи, като например свободата на предоставяне на услуги и свободното... свободната трудова мобилност в Европейския съюз. И в случай на трудност, в безпериодни на економически трудности, сме склонни да отстъпваме именно от тези водещи принципи. Не смятам, че ограничаването на командироването до 24 месеца е основателно. Искаме да променим а, някои регламенти, но ако искаме да го направим, нека да променим съответния законодателен акт, нека да променим а, регламента Рим 1, а не да приемаме директива, с която само да увеличим правната несигурност. И слушахме становището на правната служба. Те възприеха дадена позиция, но като се има предвид, че По много вашите въпроси, по които искахме от правната служба е, правно разяснение, те излязоха с позиция като основателна пропорционално според тяхната гледна точка. Но гледна точка на някой друг, може би разпоредбите не са пропорционални. Всичко зависи от мнението на съответния съдя или съответния юрист. И сега, път, когато искахме от правната служба много ясна позиция, това, което получавахме, показва ясно, че подобни разпоредби противоречат на правото за свобода на предоставяне на услугите, но те са основателни и пропорционални. Това беше и тяхна, тяхната позиция. Това обаче не е въпрос, който се за, поставя тук. Очевидно е, че предложенията, които правим, противоречат на водещият принцип за свободно предоставяне на услугите. А пък на въпроса дали тези мерки са пропорционални или основателни, това е въпрос, който може да се обсъжда и би се трябва след това да се обсъжда от парна гледна точка, а не да се обсъжда в областта на социалните въпроси. Там позициите между източните и западните държави, членки на Европейския съюз, са много различни. В доклада на Жан-Мари Кавата и в обосновката на предложените промени става ясно, че когато говорим за социална закрила на работниците, не бива всъщност да гледаме на социалната закрила на работниците само в едната част на Европа, но и в другата част на Европа. Защото командированите работници често са от източна и централна Европа. И тези работници също заслужават да бъдат социално защитени, т.е. да запазят работните си места, които в противен случай техните работодатели няма как да им гарантират. Тоест, според мен, разделението между изток и запад в Европа продължава да съществува от политическа гледна точка и предло... законодателно предложение, което разглеждаме в момента, не разрешава този проблем. В заключение, ние сме комисията по правни въпроси. Което значи, че би следвало да разгледаме всеки един въпрос от правна гледна точка има други комисии, които се занимават с другите аспекти. Но въпросът е дали от правна гледна точка правният акт, избран от Европейската комисия, разрешаване на тези социални проблеми е правилният законодателен акт. Според мен отговорът е не, защото това предложение нарушава правото за свободно предоставяне на услуги защото изискването за 24 месеца максимално на продължителност на командироването, независимо да ще бъде задължително или препоръчително, на практика е ограничаване на свободата за предоставяне на услуги. А защо е избран този начин за разрешаване на проблема, не знам, но според мен той не е основателен и не е пропорционален. Имам също така един процедурен въпрос. Комисията по заетост отложи своят срок Крайна срока за внасяне на изменения, така че предлагаме ние да направим същото за нашето проектостановище. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Йозеф, имате ли конкретна идея за кога да се отложи крайния срок? Не съм специалист по темата. Знам, че комисията по заетост е отложила крайния срок за края на месец февруари. Не знам не знам какъв е графика за нашите заседания. Но просто мисля, че е добре да си дори малко повече време, а не само няколко дни, както е предвидено в момента. Окей, мистер Фос. Господин Фос. Е, е, е, благодаря, господин председател. Искам да подкрепя това, което казва колегата Заяр. Имам усещането, че все пак има някои детайли, които трябва да се обмислят малко по-задълбочено. За мен те са три. Първият е, може би, повече политически, отколкото юридически. В Рим едно, доколкото аз тълкуваме, имаме свобода на сключване на договори, което според мен сега вече в новия акт се ограничава до 24 месеца. Струва ми се леко произволно. Защо 24 месеца? Защо не 5? Може би па следващия път ще кажат 6 месеца или нещо друго. Може би от юридическа гледна точка това е наред, но все пак ме притеснява, защото винаги съм бил защитник на свободния избор при изключването на договори. За това смятам, че си струва да се помисли по този въпрос. Освен това се питам какви ще бъдат последствията, ако действително приемем срока от 24 месеца, така както се предлага. Представете си, че аз като германец бъда командирован в Белгия и след 24 месеца вече се подчинявам на белгийско право, но работодателя ми е в Германия. Какво става? Немският съд ще трябва да се занимава с белгийското законодателство, което не знам дали ще е от полза. И не знам дали няма да усложни обстановката. За това настоявам да се помисли малко по-конкретно дали искаме да приемем това последствие, именно националните съдилища да се занимават с законодателството на други държави. Мисля, че това ще оплете ситуацията съвсем. И още нещо, което е по-скоро проблем, свързан с германското право. Не знам дали другите държави го имат. Свободата на сключване на колективни трудови договори у нас е залегнала в член 9 на Конституцията. Тоест свободата на това сключване на колективни трудови договори включва също и а, свободата да не се сключи такъв договор. И така, ако в, както е казано в предложението, ако се възложи е, правото в областта на колективните договор, е, трудови договори на, така да се каже, подизпълнители, поне според немското право ще изпаднем в състояние на конкуренция. Значи в е, е, Германия по конституция едно лице може да каже не съм длъжен да сключвам такъв договор, отива в чужбина и бива задължен да се присъедини към подобен договор. Трябва да решим веднъж за винаги този проблем, защото той ще продължи да се влачи и по-нататък. Да опитаме да намерим решение. Просто това е сложен юридически въпрос, за това предлагам да се отложи крайният срок, за да има възможност да се решат тези проблеми. Мистер Андерсон? Искам да се възможност възползвам от възможността да благодаря на докладчика. Аз лично смятам, че предложението е много добро. Про... А, предложение, което има за, че, за цел да засили и защити правата на а, трудещите се, като същевременно улесни свободата на предвиждане. Но също, също времено вие подчертавате проблемите, с които се сблъскваме, дискриминацията. Но също времено нека да бъдем много предпазливи да не създаваме нови проблеми. Тоест, реш... решенията на проблемите цял в Европейския съюз да не бъдат в противоречие и да не бъдат препятствия за скандинавския модел на колективно договаряне, който функционира отлично. Така че нека да бъдем много предпазливи и още нещо колкото до справедливото и еднакво възнаграждение. Това е идея, която трябва да се подкрепи. И аз мисля, че това е един проблем, който трябва да обсъждаме многократно и в дълбочина. Госпожа Рей. Благодаря, ще се опитам да бъда кратка. Първо, много съжалявам, че а, нашата докладваща в Сянка не е тук. Тя просто не разбра, че сме изтеглили темата за преди обяда. Тоест тя е в парламента, но не знаеше, че трябва да дойде. Ще бъда кратка. Сега има съвместимост с Рим по наше мнение. А на господин Фос аргумента му за 24-те месеца. Има съответствие с регламент 883. А по целия контекст съзнаваме, че това е една от най-важните политически теми за Европейския съюз. Смятам, че целта на всички присъстващи тук е да не задълбочаваме и без това съществуващите разлики в заплащането, а да ги сближаваме, така че за целта трябва да се използват всички правни средства и инструменти. Отново казвам сближаване, а не задълбочаване на различията. мисля, че точно нашата комисия по правни въпроси трябва да разгледа този момент. Аз като австрийка не мога да бъда безразлична, когато работниците в австрийските предприятия а, стават свидетели на назначаване на работници от други страни, с по-низко заплащане. Нека да не циментираме тази възможност. Най-добре е да се обединим около някакви минимални стандарти, за да няма дъмпинг е, сега ще приключа, тъй като предстои време за гласуване, но нека да помислим по този въпрос. Господин Фос. Благодаря, съвсем кратък ще бъда. Директива 883 дава възможност да се надвишат 24-те месеца на практика до 5 минуси. Ако искаме да изравняваме нещата, може би трябва да помислим и за това. Е, член 16 на тази директива дава възможност за превишаване на 24-те месеца. Казаха ми, че комисията по заетост ще гласува доклада през юни. Не, чак, чак през юли. Така, така че разполагаме с достатъчно време, така че да, да, си, да си дадем още един месец, например. До края на февруари мисля, че това няма да представлява проблем. 28. 28 февруари в такъв случай. Тази година има 28 дни. Yeah. Uh, yeah. So thereby we can close. С това мисля, че можем да приключим дискусията за сега. Господин Злотовски, искахте да вземете думата ли? Так пани jest, panie przewodniczący. Э, chciałbym еще... Да, господин председател, ако ми позволите, само няколко думи на тази тема. Разбира се, аз подкрепям предложението на господин Сайер за продължение на срока, но и още няколко думи по тази директива за командированите. Предложението на Европейската комисия предизвиква някои съмнения относно правната сигурност. Необходимо е да се гарантира правна сигурност за трудещите си. Трябва да призная, че всички мнения и становища, които получихме, не разсеяха моите съмнения относно Рим едно. Струва ми се, че просто предложението не отива достатъчно далече за едно малко и средно предприятие. Една месеца на норми като в едно а просто ще, ще бъде огромна, огромен проблем. И още нещо. Ако едно предприятие праща командировани в различни държави членки, за това предприятие административните бариери ще бъдат огромни. Така че да ограничим срока до 24 месеца е недопустим още повече, че в договорите никъде не, не се набляга на необходимостта подобни срокове да бъдат фиксирани. Нека не забравяме, че по в различните отрасли, времетраенето може да бъде много различно. И при всички случаи третирането на местният трудещ се и командирования не трябва да става на, за сметка на командирования, който има да заплаща допълнителни разходи за квартира и така нататък. А колкото до агенциите за временно наемане, тук се казва, че, че те могат да, да наемат само за ограничено време. Това попада под обхвата на директивата от 2008 година за временното наемане. Изменение 2 и 7 са съгласни. Съгласен съм с казаното. Тук трябва да има повече координация, особено що се отнася до несправедливите практики. по нататък в осма изменение предложението на комисията отива в правилна посока относно е, дискриминацията, но като цяло тежестта за предприятието може да доведе, да, да доведе до ограничаване на а, командироването на работници, от, особено от а, страни от а, Средна Европа. Така че смятам да излеза с предложение и изменение на тази тема. Господин Кавада, ще бъда много кратък. Аз отлично осъзнавам, че има различни интереси, че а, тази тема така а, събужда много емоции в а, на сред всички. Радвам се, че удължихме срока за изменение, за да можем да задълбочиме нещата. Но при всички случаи трябва да се, намерят, е, да се намери решение на проблем, който не може да продължава да бъде такъв, какъвто е в момента, без решение. Ще ви благодаря за всички предложения. Сега приключваме и с тази точка и преминаваме към гласуване. Надявам се, че всички. I'm asked by, by the Secretariat to, uh, to ask. Надявам се, че всички имат, си носите картите за гласуване, защото съгласно новите правила дори становищата се гласуват а, електронно поименно. Така че започваме. Не с становището на господин Кризогонос относно директива 2004-37 48 изменения за, против въздържали се, приема се 549 49 за, против въздържали се може би да проверим, струва ми се, че е прието, но все пак нека да проверим. Да. 50-то за, против, въздържали се. Приема се 51 за, против, въздържали се. Не. 9 за, против, въздържали се. Приеме се. Нека да провериме. Oh, it has been rejected. А, отхвърлено. 23 за против въздържали се, отхвърля се, 10 за, против, въздържали се, приема се, 13 за, против, въздържали се, приема се, 12 за, против. Нека да провериме. so it has been rejected. Отхвърля се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 29-то. А, отпада. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за против. Въздържали се. Приема се. 20 изменение за против. Приема се. Трети компромис за против. Въздържали се. 31 in favor. 31 за против въздържали се приема се. 32 за против въздържали се, приема се. Трето за против, въздържали се, приема се. 34-то за против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за против, въздържали се, приема се. Пети компромис за против, въздържали се, Приема се. 6 за, против, въздържали се. Приема се. 41 за, против, въздържали се, отвръща се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се, Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осми за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега цялото проекто становище. Моля, гласувайте електронно. Е, е, Приема се. Поздравявам господин Грижогонос. Now we have the... Yeah. We have two single votes. Uh... Два. Гласуване на цялостните доклади. Директивата 2736, доклад на Коферати, по електронен път. Моля, гласувайте. Приема се. Поздравление, господин Коферати. доклада на госпожа Бутоне. Моля, гласувайте. Става дума за точка 17 доклада на госпожа Бутоне. It's a single vote, you know, maybe... Това се само цялостно проекта. So, again... И така, още веднъж Така че нека да гласуваме точка 17. Много ви моля още веднъж по електронен път. It doesn't... Okay. So we can close then. Край на гласуването. Приема се госпожа Бутане. Поздравлен, поздравления. Точка 18. Още веднъж става дума за доклад на госпожа Бутане по електронен път. Yes, we close the vote. Край на гласуването. Приема се. Още веднъж поздравявам госпожа бутане. 19-та точка. Става дума за доклада на господин Кавада по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Поздравления, господин Кавада и проекто становището относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за общия бюджет. Съда изменение едно за против въздържали си. Приема се. 2 и 4. А, отпадат, казва докладчика. Трето изменение и също отпада. Извинете. Пето за против. Въздържали се. Отхвърля се. Шесто за против. Въздържали се. Приема се. Седмо за против въздържали се, приема се, 8 за против, въздържали се, приема се, 9 за против. Нека да проверим 9 изменение. Приема се. Единайсто за Отпада, извинете. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега цялото проекто становище по електронен път. Липсва ни един глас. Край на гласуването. Приема се. Така че поздравявам господин Леброто. So where Okay. Uh, so... И така, благодаря. Продължаваме с заседание на координаторите след 5 минути.